<clears throat> Уважаеми госпожи и господа, започва заседанието. Господин Тобиас Флого според правило 6 и направеното искане ще бъде разгледано от правната комисия. А сега нека да продължим с днешния дневен ред, а именно вина тип розе и позволените енологични практики. Първо, думата има Госпожа Люлинг, две минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Производителите на качествени вина е, както и потребителите, е, които са истински познавачи на нашите традиционни продукти, не желаят да се говори за смесени, копажирани вина. Просто е неразбираемо